Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Започваме работа. Благодаря ви. Позволете ми да поздравя всички с добре дошли. Нека да възстановим работа след лятната почивка. Това е заседание на Комисията по петициите. Имаме много интересен дневен ред. Ще приемем годишния доклад на омбудсмана. Също така ще имаме ключов дебат по петиция, внесен от Европейското обединение на федералистите за състоянието на Европейския съюз и бъдещето му ще има обединени петиции, в които се съдържат обвинения по нарушение на директивата за зоологическите градини. Също ще изслушаме петиция за извличане на полезни изкопаеми торф по начин, който е забранен от европейското законодателство. Също така Имаме петиции за нарушения в редица държави членки, например в Италия, по забавяне на плащане от страна на органите за обществено управление. Ние ще се срещнем с носители на петиции, които се внесли петиции по точки 8, 9, 10, 11, 16 и 17, а също и 18. Ще ви помоля да одобрите дневния ред. Господин Яр иска думата. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да помоля за редица промени. Първо е по днешния дневен ред. Точка 42 искам да ви помоля да бъде пренесена от раздел Б в раздел А. Следващият въпрос се отнася до нашето заседание през октомври, дневния ред на това заседание. Петиция номер 9, според мен, трябва да бъде разгледана тази вечер на заседанията на координаторите. С други думи, трябва да помислим дали трябва да сложим тази петиция в дневния ред и ако да, то дали да не го направим като спешна процедура. Така че, моля, петиция по номер 42 да бъде пренесена от раздел Б в раздел А и на застанието на координаторите искам да помоля да помислим дали трябва точка 9 от заседанието ни през октомври да бъде включена в дневния ред. Господин Хелмер. Госпожо председател, аз бих искал да поставя един въпрос във връзка с точка 15. Искам да ви помоля да се произнесете по приемливостта. Доколкото аз разбирам, тази петиция била внесена поради обвинения в нарушение на европейското законодателство. Точка 15 като че ли е едно общо искане към парламента да се помоли за фискален съюз. Аз виждам, че петицията е внесена от депутат в Европейския парламент. Или става дума все пак за жалби на граждани срещу нарушението на европейското законодателство? Колега Вертман, вие имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Имам един въпрос. Аз съм ръководител на работната група по Испанското крайбрежие много често се срещам с граждани, включително и вносители на петиции. Тази сутрин научих, че са били нарушени вечните права, права върху земя. Тук виждате на снимката какво е състоянието на тази територия. Искам да попитам как Европейската комисия смята да защити правата на собствениците на тази земя и на гражданите като цяло, които са засегнати от тази ситуация. Rispetto alla richiesta. Що се отнася до молбата на господин Яр за следващата точка или по-скоро приложението към дневния ред. Нашия секретарият отбелязва неговото искане по точка 42. Другото искане, поставено господин Яр, ще бъде предмет на заседанието на нашите координатори и тогава подробно ще обсъдим този въпрос. Сега господин Хелмар. Мога да кажа, че всичките петиции, които стигат до нас, се оценяват от Европейската комисия, от координаторите, след това от членовете на парламентарната ни комисия и те преценяват дали петицията е допустима или не. И днес е ясно, че можем да проучим въпрос. Петенце, е, Тази петиция като тематика попада в обхвата на дейността, на правомощията на нашата комисия, защото широкото разбиране на правилата ни позволява да проведем този дебат без, без да имаме никакви предубеждения относно това дали трябва да се установява фискален съюз, но и ние имаме правото да обсъждаме този въпрос и тази петиция. И разбира се, всеки може да изкаже своите възражения. По молбата на госпожа Вертман. Трябва да кажа, че до този момент ние все още не сме научили подробностите, на които вие се позовавахте – и казах на ръководителя на нашия секретариат, че трябва да изчакаме писмения отговор на комисията. Едва тогава, възоснова на този писмен отговор, ще решим кои ще бъдат последващите ни стъпки. И така, сега се връщам към приемането на дневния ред. Господин Яр, слушам ви. Моля ви да одобрите дневния ред и след това ще преминем към другите точки от дневния ред, към другите въпроси. Днес и утре бих искал да използвам предложението на госпожа Вертман да обсъдим утре в точка разни това предложение и да можем да и дадем думата утре в рамките на последната точка от дневния ред. Това е което предлага. Добре. Можем ли да смятаме, че дневният ред за днес е одобрен? Благодаря ви. И така. Да, извинете. Първо трябва да одобрим протокола от предишното ни заседание от 19 юни. Има ли възражения? Не. Добре, тогава смятаме, че протоколът е одобрен. Точка 3 вече беше до някъде разгледана от нас. Ще трябва да приемем допълнителен документ като допълнение на дневния ред. Става дума за някои петиции, които не са счетени за допустими. Получих писмено искане от господин Майер, господин Яр също поставя подобен въпрос. Господин Майер говореше за петиция от 2005 година 757. Мога ли да ви помоля също да одобрите този документ, приложението към дневния ред? Добре, повече нямам съобщения на председателя по точка трета. Госпожа Вертман вече взе думата, така че мисля си, че и по четвърта точка други въпроси също сме приключили. И накрая искам да съобщя на всички вас, че Карен Киоти длъжностното лице, което работеше на 25 години, ще се пенсионира в края на месеца, така че това е последния път, когато ще можем да разчитаме на нейната помощ. Ясно виждам по вашите лица, колеги, че вие съжалявате за това, че Карен няма да работи повече с нас. Тя е прекрасен човек, който много добре работеше в нашата комисия в добри и в тежки времена, в продължение на много години. Пожелаваме ви дълъг а, живот като пенсионер и да се радвате на новото си положение. Dopo proporrò anche ai colleghi di lasciare di fermare също така бих искала да ви предложа, колеги, да се снимате в края на заседанието заедно с Карен Киоти. Eh, И така, сега вече можем да преминем към двата доклада, по които ще гласуваме. И така, сега започваме гласуването. Il primo rapporto uh, all'ordine del giorno in votazione. Първият доклад, по който ще гласуваме, е за годишния доклад относно дейността на Европейския омбудсман. Ако няма искания за изказвания, веднага преминаваме към гласуването. Първо. Изменение 3 към точка 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 4. Извинете, 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6. С предложение за устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Не, няма. Изменение 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да повторим гласуването. Моля за извинение. Електронно гласуване по изменение 6. Uh, uh, Малко съм изненадана, че социалистите гласуват против, защото ние имахме затруднения с, с инициативата на гражданите, с подписите на гражданите. И знаете, че твърде късно беше, едва успяхме да внесем всичките изменения. Мисля, че трябва да имаме по-улеснен процес за гражданите, защото те се сблъскват с толкова затруднения, когато става дума за инициативата за подписите на гражданите. Трябва да улесняваме живота на гражданите, а не на комисията или на правителствата. И благодаря ви, госпожо Окън. Господин Кашман, нали ще гласуваме? Да, обикновено ние получаваме текст на устното изменение. Аз нямам този текст в нашите материали. Може би би било добре, ако госпожа Аукман може да ни предостави. Председателката, ние разпространихме текста на устното изменение. Има ли някой, който не е получил аз получих текста на устното изменение. Аз го получих, затова смятах, че всички са получили този текст. И ако искате, мога да прочета устното изменение. Това е устно изменение към изменение 6. То, то гласи към края на точка 19 да се посочи, посочи след за законодателството и да се гарантира това, че този акт не е прекалено обременителен за гражданите, що се отнася до техническите изисквания. Това е текста на устното изменение. И сега започваме електронното гласуване. Моля, гласувайте. And my Okay. No. Plus, plus yours. Plus one, because my machine does not. L'emendamento è approvato. Изменението се приема. 19 са за, един се е въздържал. Сега изменение 7 към точка 22. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 8 към точка 22. А то отпада всъщност, защото беше прието изменение 7. Сега изменение 9 към точка 23 от госпожа Вертман. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 1 към точка от преамбила. Е, техни... Това е техническо изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 2. Кой е за? против, въздържали се, приема се. И окончателно гласуване по доклада като цяло, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Сега нека да преминем към становищете за общия бюджет за 2013 година. Господин Салавар, ако си искате ли да вземете думата като докладчик не, тогава веднага преминаваме към гласуване. Изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И окончателно гласуване по цялото становище. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Благодаря ви, колеги. Това е край на гласуването и сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. И това е специален доклад на Европейския омбудсман във връзка с негово запитване по жалба 259 от 2010 година срещу Европейската комисия. Доклада беше възложен на госпожа Окен и аз ще дам думата, с което ще започнем дебата. Искам да говоря на датски, Кашман е флиен. И Майкъл Кашман бяга от залата. Ще говоря на датски. Защото въпросът е твърде сложен и може да ми е трудно да обясня всичко това на език, който не е роден за мен. Специалният доклад на Европейския омбудсман, има определени правни последици, проистичащи от него. И нашата задача на членовете на тази комисия е да защитаваме гражданите. Когато прочетете отговора на омбудсмана на комисията и прочетете критичните му бележки срещу Европейската комисия във връзка с казуса с разширяването на летище Виена, може лесно да видите, че става дума за същия орган, който е провел и оценката на строителния обект на мястото на разширяване. Тоест има конфликт на интересите, защото фактически това е все едно строителният предприемач да преценява дали сградата е била построена правилно и надлежно. И трябва да се подобри правното основание, ако искаме да бъдат надлежно защитени интересите на гражданите. И разбира се, ние няма защо да критикуваме гражданите. Това не влиза в нашите задачи. Второ, когато се извършва работа по разширяването на летището, как можем да разберем дали е необходимо да се предприемат действия, ако не е била извършена надлежна оценка. Така че ние сме в много тежко положение и имаме едно предложение, което е общо взето нещо като утопсия. заключение за аутопсия, т.е. ние вече сме поставени пред свършен факт. И трябва да помислим как да осигурим на гражданите достатъчно време за реагиране. Ако правата на гражданите са нарушени, то тогава гражданите трябва да имат достатъчно време, за да реагират. и трябва да се започне процедура по установяване на нарушението и коригиране на ситуацията. Има много критични бележки в доклада на Европейския омбудсман. Също така се поставя и въпроса за правното основание. Дали правното основание е достатъчно? И също така става дума и за участието на гражданите, защото гражданите твърдо късно имаха възможност да изразят мнението си в целия процес. В проектостановището ще трябва да кажем, че имаме съмнение относно правното основание. И също трябва да кажа, че комисията пренебрегна мнението и интересите на гражданите. Така че каквото и да е окончателното ни становище е по доклада на омбудсмана. Има правна несигурност, трябва да се обсъди правното основание, но резултатът трябва да бъде един. Директивата трябва да бъде подобрена. Трябва да бъдат отстранени недостатъците в директивата. Смятам, че е важно нашите колеги да се намесят в този въпрос, защото знаем колко преписки получаваме в нашата комисия. Много често сме затрупани от работа, затова предлагам да възприемем конструктивен подход и да постигнем реални резултати и реално подобряване на ситуацията. Председателка, благодаря ви, госпожа Алкин. Давам думата първо на представителя на комисията и после на колегите. Първо доктор Брегланд. Um, Тъй като ситуацията е сложна, аз няма да говоря на датски. Благодаря ви, госпожо Алкен, че наистина правилно поставите проблема. Наистина директивата за оценка на въздействието има своите недостатъци и ние в комисията също не сме доволни от това, че ние можем да следим за изпълнението на закона такъв какъвто е, а не такъв какъвто би трябвало да бъде. Добрата страна на този доклад е, че комисията на 23 октомври ще приеме предложение за промени в директивата за оценка на въздействието. И разбира се, предложението ще бъде насочено към парламента и към съвета и по този начин двете институции ще могат да подобрят същината на директивата за оценка на въздействие. Това е което иска да кажа. Освен това, има и един по-добър начин за комуникация и с жалбоподателите, и с омбудсмана. Омбудсмана в досието не установи това, че ние наистина сме установили много контакти с компетентните органи за гражданите. В момента има ново решение за трета писта на Венското летище и там е извършена много подробна оценка на въздействие с учитане на кумулативния ефект. Това е решението за одобрение, може да се запознаете с него. И отново има участие на обществеността, има правно становище и разбирам, че 28 жалби са били подадени срещу това решение, включително и от петиционерите – защото Австрия не е извършила необходимата правна проверка. Благодаря ви. се, господин Бощинар има думата. Госпожа председател, по примера на уважаемия, уважаемата ми колега, госпожа Оки, ще говоря на румънски. Мисля си, че всички сме в ситуация на дежавю. Виждаме, че Европейската комисия реагира твърде бавно. Виждаме, че компетентните органи на държавата членка реагират постфактум. Оттам и конфликта, за който получавам информация от омбудсмана. Вторият момент е конфликта на интереси. Той беше споменат тук, обаче той не е определен като такъв от австрийското законодателство. А точно това е темата на нашето обсъждане днес. Искам да напомня на всички ви, че има конфликт на интереси, когато инвеститорът плаща за оценка на въздействието. И оценката на въздействието казва, че всичко е наред този случай ние говорим за компетентен орган на държавата членка. Един орган, който трябва да налага, изпълнява високи стандарти, включително от гледна точка на опазването на околната среда. Така че правното основание, свързано с конфликт на интереси, е нещо спорно. Трябва да водим разглеждането от гледна точка на европейското и австрийското законодателство. Третият важен момент е, че докладът на омбудсмана се позовава на дейности допълнителни дейности, свързани с Венското летище, а не пистата. Пистата е основен източник на замърсяване в, в, на летището. Всички писти са източник на два вида замърсяване на емисии газове и също така те са източник на шумово замърсяване пистите на летищата. Новият проект, свързан с строителството на трета писта на летището, беше представен и австрийските компетентни органи, същите австрийски компетентни органи, извършиха оценка на въздействието, събирайки всички мнения, които бяха представени. Беше проведен диалог с жалбоподателите и отново средствата за правна защита, свързани с извършването на оценката на въздействието, са твърде важни. Но, тъй като цялата информация, която сме получили, сме получили или от омбудсман, или от Европейската комисия, или от носителите на петицията, или от австрийските компетентни органи, то като докладчик сянка по тази тема, и като координатор на групата на социалистите предлагам да поискаме среща с австрийските компетентни органи. Можем да организираме тази среща в Брюксел или в Виена. Защото има доклад за оценка на въздействието на околната среда. Това е един последващ доклад, но става дума за допълнителните съоръжения към пистата. Трябва да осигурим балансиран подход към факта и балансиран анализ на фактите. Предлагам на докладчика да проведем такава среща и предлагам също на господин Бекер, който е докладчик в сянка на ЕНП. По този начин ще можем да разчитаме на фактите и ще можем да направим наистина едно обосновано решение и ще можем надлежно да отговорим на исканията на вносителите на жалбата. Господин Яр, благодаря ви. Говоря от името на господин Бекер. Той е докладчик Сенка, но за съжаление не може да присъства днес. за това, за което каза Виктор. Да, ние имаме много информация, но има много неща, които си противоречат в цялата тази информация, коя, която сме получили. Определено има проблем с комуникация, с предоставянето на информацията, включително и в нашите взаимоотношения с Европейската комисия. Австрия казва, че винаги ни е предоставила информацията, която е била поискана от Европейската комисия, но независимо от това, процесът наистина не върви както трябва. Господин Бекер, помоли в нашата комисия, заедно с компетентните органи на Австрия, заедно с Европейската комисия, омбудсмана, да обмисли да намерим най-подходящия подход. Мисля, че добре докладчика, докладчиците в да отида във Виена да изяснят какво точно се случва. Не смятам, че това трябва да бъде мисия за установяване на фактите. Ние имаме право да го направим, но не това е целта на нашата работа. Целта е докладчика и докладчиците в сянка да отидат и да получат информация – ние можем също така да срещнем в Брюксел, както Виктор предложи. И наистина трябва да обсъдим този въпрос, за да можем да установим наистина кое е било погрежно в този процес, защото определено имало проблеми. Така че ако можем да установим, че наистина има проблем, свързан с изпълнението на директивата, ние ще трябва да направим необходимите изменения, както в директивата, така и в съществуващата ситуация. Госпожо Вертман. Благодаря ви. Да. Определено тази директива трябва да бъде изменена – и идеята е, че всички заинтересовани страни трябва да срещнат и да намерят решение. Мисля, че е много конструктивна идея. И освен това, вие не, не е чак толкова далеч от Брюксел. Доктор Брекланд, моля репликане. Искате ли да отговорите, доктор Брекланд? А, извинете, госпожа Окин. Много съм за това да се провежда комуникация между партньорите, но мисля си, че е малко прекалено да се ходи до Виена с тази цел. Брюксел да, но да изпратим пет души във Виена, мисля си, че това малко ще бъде прекалено. Не става дума за това какво не е било както трябва. Става дума за това, че вносителите на петицията и директивата за оценка на въздействието върху околната среда е била нарушена. Това казват и вносителите. Изобщо не става дума за нещо друго. Ако Европейската комисия веднага започна казателна процедура, всичко е, би било наред. Комисията може спокойно да се обърне към съда. Нали говорим не само за морква, но и за тоягата. Но не трябва да усложняваме случая още повече. Ние трябва да говорим за бъдещето. Разбира се, ние можем да получим правна консултация, можем да разберем дали комисията е права, дали омбудсманът е права. Обаче, ако комисията е права, то тогава трябва да променим директивата. И няма никакъв смисъл да се ходи до Виена само с тази цел – Една от критичните бележки беше свързана с това, че всичко свързано с пистата е било направено. Всичко с пистата е било направено как трябва, но по принцип първото разширяване на летището, то е проблематично. То среща нашите възражения. Но няма смисъл да се ходи до Виена. Копенхаген също така е доста близо до Брюксел, е там са внуците ми, изобщо има какво там да правя, но не държа всеки път да ходи до Копенхаген. Доктор Бреклен. Представителят на комисията, да, благодаря ви. Мисля си, че всички сме съгласни с това, че следва да се подобри директивата за оценка на въздействието. Наистина и в момента сме поставени през свършен факт и се опитваме да отстраним нарушения, които вече са били извършени. Мисля си, че е полезно да се разбере как австрийските компетентни органи се опитват да решат проблемите, включително и проблема с шума и какви са възможностите за започване на наказателна процедура. Миналата седмица свързах с компетентните органи във Виена и те ми казаха, че са готови да дойдат в Брюксел и да предоставят максимално много информация на вашата парламентарна комисия, на Европейската комисия. Така че искам да ви уверя, че те са готови да направят всичко, за да могат да подобрят и да съдействат подобренията на Комисията за оценка на въздействието и да отговорят на исканията на вносителите на петицията. Добре. И слушахме колегите. Бихме могли да поканим представителите на австрийските компетентни органи да дойдат да срещнат с нас в Брюксел. Мисля, че това го предложи докладчика и всичките колеги се изказаха за. Имаме време да обмислим възможната дата и възоснова на резултатите от тази среща можем да оформим окончателното ни становище. На 6 ноември сме насрочили дебат по проекто доклада. Така че може би ще получим по-актуална информация, след като се срещнем с австрийските компетентни органи. Заповядайте. Имам един въпрос към комисията. Как тази директива ще бъде подобрена? Виждаме, че има проблеми. Има ли някаква процедура? Според която комисията по петициите би могла нещо направи или това е цяло ваша инициатива да предложите изменения в правни акти и вече тогава ние ще почнем да обсъждаме тези ваши предложения. So the Commission has launched a long study about what are Комисията вече започна проучване на слабостите на въпросна директива. Вече сме провели срещи с заинтересовани страни и на 23 октомври комисията официално ще предложи внасяне на изменения в директивата и това предложение ще бъде насочено към съвета и парламента. Не знам точно коя парламентарна комисия ще се занимава и ще получи това предложение за измененията, но мисля, че предвид опита на вашата комисия, смятам, че ще бъде много полезно, ако вие се произнесете по този въпрос. Ние можем да помолим да внесем наше становище по въпроса. Приключваме с тази точка от дневния ред. Благодаря ви, госпожо Алкин. И сега преминаваме към първата петиция в дневния ред. Това е петиция от Хартмут Таненбергерс, германско гражданство. Петицията е подкрепена с над 11 000 подписа. Петицията се отнася до замърсяване на въздух в областта Ерцберге на границата между Германия и Чешката република. Вносителят на петицията, според мен, е тук и има 5 минути. Заповядайте, господин, имате думата. Госпожи и господа, Замърсяването на въздуха в района на Ецгебирге е проблем от десетилетия насам. Високите нива на серния двокис причиняват вреди на дърветата, така че първо измира гората, а в последствие и хората. През 90-те години бяха инсталирани филтри на теца в Чехия, което намали до някъде нивата на серния двуокис. Така че имаше надежда в един момент. От 2000-та година обаче се увеличи е, замърсяването на въздуха е, вследствие работата на химическия завод е, Бекен. Е, увеличиха се емисиите и института Лайбниц предостави проучване е, по този въпрос. Гражданите на района се оплакват не само от миризмите, когато задуха вятъра от Бохемия, както го наричаме, но най-вече те са загрижени за здравето на хората и преди всичко на децата. от 40 ученици в средното училище, 40 обикновено се оплакват от гадане, повръщане и всякакви други здравословни проблеми. Обикновено симптомите са свързани с замърсяването на въздуха. Това, което обаче е особено тревожно за региона, е, че сърдечно-съдовите заболявания, заболяванията на, от онкологичен характер, кожни заболявания и заболявания на дихателните пътища са с 20% по-високи от средните за региона. Именно затова ние се надяваме, че като поставим въпроса пред Европейския парламент, ще получим подкрепа от тях трябва да се а, преоборудват а, чешките предприятия. А, това а, ще помогне не само на гражданите на Чехия, но и на гражданите от другата страна на границата. За целта обаче Чешката република трябва да получи подкрепа по линията на Европейския съюз е, за финансирането на тези мерки. Благодаря ви за вниманието и ви желая всичко най-добро в бъдеще. Надявам се, че ще има мнение по този въпрос. Благодаря. Аз също съм един от гражданите, които живеят в този регион, които живеят в това ужасно замърсяване. Когато задуха югоисточния вятър, има много случаи на гадане, на главоболие, много пъти има стомашни оплаквания и затова моля Комисията по петициите да помогне на хората, които живеят в този район. Ние заслужаваме добро качество на въздуха за себе си и за децата си. Благодаря ви. Отново доктор Брейкланд. Благодаря, госпожо председател. По този случай с замърсяване на въздуха има две гледни точки. Едната е да се разгледа източника на замърсяването, да се разгледа източника по така наречената директива КПКЗ за интегрираното замърсяване, а другия начин е да се гледа на по-широкия, да се гледа по-широкия контекст на а, замърсяването. Ние забелязваме, че има проблеми и в Чехия, и в Германия. Има проблеми с азотния двокис и що се отнася до Чехия, задълженията а, по изпълнение на директивата, а, които Чехия трябва да изпълни, а, са с известно, а, известна дерогация, има известно отлагане във времето. На 12 юли тази година комисията взе решение, че Чехия трябва да изпълни тези задължения. Има процедура по нарушенията, която в момента се разглежда в съда. На 17 септември Чехия представи своя план как ще се справи с тези проблеми. В миналото е имало също проблеми с азотния двокис, за сега обаче няма процедура за нарушение и мониторинг на тези нарушения. Така че позицията на комисията е да се разгледат е, нещата от двете страни на границата и, в немската, е, и от немската страна на границата. По отношение на ПМ-10 няма а, е, някакви а, превишения на стойностите, но по отношение на въглеродния дво, на азотния, извиняйте, двокис има превишение и нарушение на директивата и комисията ще трябва да вземе решение по тези въпроси до началото на ноември. Е, освен това има задължение за сътрудничество между държавите членки. Германия трябва да се свърже с е, Чехия. Ако трябва да се обсъждат тези трансгранични проблеми, за сега това не е направено, но би могло да бъде направено. Що се отнася до а, е, замърсяването, ние предприемаме а, действия срещу Чешката република, но има и нарушения от другата страна на границата. Господин Ман, заповядайте. Госпожа Я. Господин Кремер. Благодаря много и още веднъж искам да благодаря на вносителите за присъствието. Става дума за 11 000 подписа и определено това е въпрос, който ние трябва а, да разгледаме сериозно. Става въпрос за значим проблем в региона и както комисията потвърди, а, тук може би става въпрос за трудности при общуването между държавите членки. В началото беше трудно да се обсъждат тези въпроси с Република Чехия. Тук не става дума за взаимни обвинения. Става въпрос за е, здравословни условия, при които да живеят гражданите в целия регион. Така че тук не става дума само за замърсяване на въздуха, а и за последствията за човешкото здраве. Въпросът трябва да бъде решен. Именно за това комисията би трябвало да се произнесе какво точно поболява хората. Чехия е поискала удължаване на сроковете. Това удължаване на сроковете не е а, получено, но какво означава това за живущите в региона? Какви са последствията за тях? Трети въпрос. По какъв начин можем да накараме държавите членки да водят конструктивен диалог? Въпросът не е чисто технически. Според мен е, има начин да се реши проблема и технически, и от гледна точка на инвестициите, които са необходими. Господин Кремер, благодаря за дадената ми дума. Аз не съм член на комисията по петиции, аз съм сакц... саксонец. И тъй като бях докладчик и по а, двата акта и по директивата за качеството на въздуха и по директивата за емисиите, искам да кажа няколко думи и да задам един въпрос. Първата ми бележка. Конкретната концентрация и надхвърлянето на стойностите за ПМ10 и азотен двуокис не са нещо специфично за Германия. Мисля, че това е все още проблем, който съществува в повечето държави членки. Комисията разглежда ли конкретно промишлените предприятия в Чехия и доколко те отговарят на директивата за, промишл... за емисиите от промишлени предприятия. Мисля, че не се спомена такова нещо, така че би било интересно да знаем дали има някакви действия в тази посока. Знаем, че много промишлени предприятия в Европа не изпълняват изискванията на директивата за емисиите. Знаем, че и във Франция е така, например. Така че искаме да чуем от комисията какво е положението в Чехия. Става въпрос конкретно за директивата за качеството на въздуха, но според мен, ако трябва да бъдем откровени, това не е достатъчно. Така че комисията би трябвало да ни каже нещо по-конкретно. Благодаря. Ако няма допълнителни бележки, ще дам отново думата на доктор Бреклен, за да отговори. Благодаря, госпожо председател. Има два начина да се справим с този проблем. Първо, като се наложат санкции за нарушения, а второ, като се приложат разпоредбите на директивата и се подпомогнат държавите членки да изпълнят. На въпроса на доктор Креймер. Да, наистина, ние в момента имаме процедури в ход срещу 20 или 22 от 27-те държави членки. Така че ясно е, че проблемът е значим и той не може да бъде решен много лесно. Швеция и Словения много скоро ще получат присъди в съда и Италия и Португалия очакват съдебно решение. Така че проблемът не може да бъде ограничен само до Германия и Чехия. Другият начин е да се подпомогнат инвестициите в пречистващи инсталации. Това се прави в повечето нови държави членки, но това е всичко, което мога да кажа на този етап. Господин Яр. Имам един допълнителен въпрос можем да бъдем или оптимисти, или песимисти в този случай. Има ли конкретен списък от мерки, които могат да бъдат реализирани а, и поетапно да се стигне до подобрения? Считам, че а, това, което чухме от комисията, с две думи казано, ни доказва, че проблема не е нов, този проблем съществува от години. Хората в този район страдат от проблемите, от последствията и те искат да видят а, някакво подобрение, искат да видят признаци, че се прави опит да се решат проблемите. В противен случай е, нещата се разтакават, държавите членки не предприемат никакви действия и е, нещата, както разбираме тук, се точат вече 20 години, а това никак не помага на хората, които живеят в района. Доктор Брекнант. Ако европейското европейския законодател прие директивата през 2008 година, това беше именно за да се изпълнят е, условията на място. Директивата за качеството на въздуха беше спомената от е, е, председателя по време на речта му за състоянието на Съюза. След като комисията е приела директивата, Една от целите е, разбира се, чистия въздух. Ние обаче получаваме тези петиции, които доказват, че има слабости. Освен това, има слабости и при взаимоотношенията между държави, които са съседи. Така че комисията би трябвало да увеличи усилията си и да продължи да притиска държавите, които не изпълняват директивата. Петицията просто ни напомня, че това е стар проблем. Хората от този район се оплакват от много време насам. Така че отговора ми към вносителя и не зная дали той иска да каже нещо допълнително, е като го попитам иска ли отново думата. Госпожи и господа, дойдохме в Брюксел с големи очаквания. За да постигнем целите си обаче, се оказва, а, че а, има ограничения. Не бива обаче да се разболяват хората. И затова смятам, че трябва да бъдат положени всички усилия, а, за да се подобри положението на гражданите. Ние поддържаме връзки с федералното правителство в Германия. Министърът винаги ни казва, че само Европейския съюз може да разреши проблема, че той не може да бъде разрешен на двустранна основа или само в Саксония. Винаги ни се казва, че решението а, трябва да се търси в Брюксел, така че моля ви направете всичко, което е по силите ви, за да се подобри ситуацията. Благодаря. Господин Яр. Искам да направя едно предложение за процедурата, която да използваме, ако разрешите. Бих искал да предложа тази петиция да остане на дневния ред да поискаме комисията да отговори, като предложи серия от мерки, които да бъдат а, приложени. А, мерки за подобрение на на а, съоръженията от чешка страна. Необходими са ни мерки за подобряване на повишаване на доверието, така че предлагам тази петиция да остане на дневния ред. Не виждам възражения. Като че ли всички са съгласни с предложението на господин Яр. Това означава, че петицията остава на дневен ред. Ще очакваме доклад от страна на комисията, който да съдържа някакъв график. Трябва да има крайни срокове за решаване на проблема. Така че очакваме допълнителна обратна информация от комисията. Междувременно ще представим данните, които са ни предоставени от съответните отговорни органи до другите държави, до държавите членки, за да дадем допълнителен тласък на тези трансгранични дейности. Не мога да измисля нищо повече за момента, затова предлагам за момента да приключим обсъждането на тази петиция и тя да остане в дневния ред. Следващата точка е, е номер 9. По тази точка има три различни е, петиции, които обаче са свързани с един и същи въпрос. Първата е от господин е, Терадос, испански гражданин. Е, тя е свързана с проекто Гран Симио на и е свързана с проекта за преместване на косатката в зоологическа градина в Испания. След това петицията 1392 от Сигрид Любел, швейцарски гражданин, свързана с Ocean Care поне има 60 589 подписа и е свързана с условията, при които се отглеждат делфини и китове. И третата петиция е от господин Рубен Перес Уерес, испански гражданин, свързана с неспазване на директивата за зоологическите градини, по-конкретно в Олтейро Дерей, Испания не присъстват вносителите на петиции по тази точка и затова веднага давам думата на представителя на комисията, доктор О'Брайен от Генерална дирекция околна среда. You, Благодаря, госпожо председател. Както казахте в уводните си думи, е, представяйки петициите, това са три различни петиции, които са свързани с изпълнението на два акта на общността 99-та година директивата за зоологическите и 97-та година регламента, който е свързан с е, Конвенцията за международна търговия на за застрашени видове. И двата акта са свързани всъщност с а, тези а, проблеми. Търговията или а, ограничаване свободата на делфини и китове. Искам да подчертая, че ключовия приоритет на Европейския съюз – са свързани с мерки в дивата природа, мерки, които се постигат и с директивата за местообитанията на общността, което е свързано с защитата на видовете. Директивата за зоологическите градини също е много важна по отношение укрепване ролята на зоологическите градини и аквариумите в концепцията на биомногообразието. В трети член на тази директива има различни разписани мерки и Петициите попадат именно в рамките на тази директива и в този член. Важно е обаче да се подчертае, че във връзка с петиция 1392 от 2011 година, директивата за зоологическата градина не ни дава правна основа за обща забрана за делфините, а именно ограничаването им в зоологически градини или делфинариуми, аквариуми. Това е ключов аспект от искането, което се прави в тази петиция. И за съжаление нямаме правно основание за да го приемем. Комисията ясно заяви пред Европейския парламент и други, че ние ще разглеждаме всички аргументирани данни, документи, свързани с не спазването от страна на държавите членки на директивата за делфините, за а, зоологическите градини, прощайте, по отношение на а, различни марки, свързани с делфини, китове или други видове. Ние активно работим с всички заинтересовани интер... страни, с федерации и НПО-та по отношение разбиране изпълнението на директивата. И комисията сега ще разработи специален наръчник, ръководство по отношение спазването и прилагането на тази инициатива. Във връзка с търговията, 33-ти регламент от 1997 година предоставя разпоредба за обща забрана, това е записано в приложение А на регламента, в което попадат всички тези видове. Те са забранени за търговия и не би трябвало да се показват във всякакви е, зоологически градини или е, делфинариуми за тези случаи. Наистина от е, важно е да се спазят необходимите мерки, които са описани там по отношение изискванията за отглеждане на видовете. И а, единствено научните органи имат право да издадат тези характеристики. Така стигам вече до а, петиция 1266 от 2011 година а, по отношение на косатката, която предстои да бъде е, транспортирана от Нидерландия към Испания. В двете държави членки е, са протекли взаимоотношения, които дават възможност е, за извършване на трансфера което е в съответствие с регламента за е, застрашените видове. На последно место, петицията 394 2010 година по отношение на зоологическата градина в Испания. Е, Госпожа Аукен прекъсва и казва, много е трудно да говорим сега по всички тези теми, когато ние не разполагаме с съответните документи в нашите папки. Как мога да проследя е, дебата? нито в английския вариант, нито в датския няма тези информация за тези петиции. Обръщам внимание за това. Председателката, за кого говорите? За какво говорите? Само първата петиция е в моите документи, продължава госпожа Алкант. Вярно е. Другите две петиции бяха току-що раздадени. Сега разбирам това. Ако ви е трудно да следите, можем да променим дневния ред. Случват се такива неща, разбирам. Uh, госпожа Окленд. Да, госпожа Окън, е, прощавайте, може би съм заобиколена от е, гении, но на мене наистина ми е трудно може би за хората като мен, които четат бавно и имат повече нужда от повече време, за да проумеят нещата. Може би трябва да продължим с първата петиция, а пък останалите е, ще решим кога. Председателката. Добре. Може би е добре да продължим с е, обсъждането на първата петиция. Господин Обран може би ще обмисли следващите две петиции и така ще можем да обединим всички тези петиции в следващата сесия. Много съжалявам, господина. Бихте ли продължил въпреки всичко? Комисията. Струва ми се, че вече бях започнал да говоря за третата петиция, 394 от 2010 година. Тук става въпрос за е, зоологическа градина в Испания – и както бе казано на предишно заседание на комисията, става дума за а, правна процедура, която се извършва, тя е в ход. И във връзка с този конкретен случай, а, можем да кажем, че оператора няма лиценз Междувременно е издадено такова разрешение от властите и сега разбираме вече, че всичко е в съответствие с директивата за зоологическите градини. И а, ние сме изпратили съответната информация на вниманието на вашата комисия, комисията по петициите. Благодаря ви много. Thank you very much. Председателката, благодаря. Госпожа Аюсо. Благодаря, госпожо председател. Поисках думата, защото темата ме интересува. Преди да се извърши прехвърлянето на косатката в Лоро парк в Тенерифе, аз имах възможност да посетя мястото лично и мога да кажа, че условията са отлични. Но Европейският регламент за делфините и косатките отива отвъд е, разпоредбите за застрашените витове. И в Европейският регламент става въпрос за всички видове, всички, които са застрашени. Повечето делфини са улавяни в Европа, защото правилата са много стрикни тук относно тяхната продажба. По отношение за косатките, мога да кажа отново, посетих парка, условията са отлични. Косатката е намерена в крайбрежието на Норвегия. Прегледана е акустично, има и снимки. Принадлежи на семейство, което живее в водите край Норвегия и тя може само да ловува заедно и близо до своето семейство. Виждали сме снимки на косатки – знаем как изгубените екземпляри се лутат или търсят своите семейства, така че необходимо е да проявим нужните грижи, трябва да се потърси консултацията на най-добрите е, експерти, учени в тази област. И подобно проучване е направено. Заключението на учените е, че просто а, косатката не може просто да бъде преместена някъде другаде, а, а тя ще умре. И това е една голяма загуба, не само финансова. Има три паркове, един в Орландо, един в Франция, Франция и а, още един, в който има косетки. Така че, ако се, а, като се прехвърли а, косатката в Лоро парк, мога да заявя, че ще се спазят всички разпоредби на СИТЕС, Конвенцията за страшените видове, и в крайна сметка ще се ще се е, изпълнят нужните грижи за е, косатката. Ако тя бъде пусната в открито море, просто ще я осъдим на смърт. И има други подобни случаи и а, е, екземплярите са загивали. Така че, с други думи, това просто не е оправдано предложение. Лоропарк отговаря на изискванията в испанското законодателство, където е транспонирана Европейската директива и за това има и разрешение от страна на испанските власти за този трансфер. Има и други проблеми. Но тук вече компетентността и правомощията са в ръцете на местните общности. Има е, доста протяжни процедури, които следва да бъдат спазени. Но така стоят нещата с косатката. Тя следва да остане там, където е и е, тази петиция следва да бъде приключена. Ci sono altre richieste di intervento? Друг желая ли думата по този въпрос? Госпожа Окен. Това е един от случаите, които аз лично искам да проуча. Аз бих е, помолила да остане открита процедурата по петицията. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с казаното от госпожа. Y en relación con la investigación de la señora Ocan. Ayuta. Е, много се радвам, ако госпожа Окен дойде в парка лично да се запознае с условията, в които живее косатката. Добре дошла сте. Окен. Госпожа Окен. На това заседание много покани ми се отправиха. Наистина, много благодаря. За мен е час чест за това. Но, за да можем достойно да подходим по този случай, нека не просто комисията да последва дадения ни току-що отговор. Знаем, че и в нашите държави има специалисти по тези въпроси. Аз лично бих желала да се запозная по-подробно с тази тема. Както вече казах, нека да остане петицията а, отворена. Процедурата да не се приключва. Eh, Господин Мартинес има думата. Благодаря. Мисля, че тази информация е много важна, която получих. Е, чух казаното от госпожа Окен. Да, наистина не можем сляпо да следваме е, казаното е, и дадения отговор. Но ето тук има колеги, които са пътували, проучили са досието, видели са лично как стоят нещата, запознали са се на место с условията – и имаме колеги в нашата комисия, които са проучили това досие. Ако просто разглеждаме получения отговор от комисията или от е, съответно зоологическата градина, това е, е едната страна на нещата. Но не сме свидетели на това. Напротив, е, чухме, запознали сме се какво ни казват представителите, управителите на зоологическата градина, на комисията, а и нашите колеги също лично са отишли на места и са се запознали, след като и нашите колеги казват е, ясно своята позиция, мисля, че можем да им се доверим. Не е възможно всички ние да отиваме да проучваме всек, всяко едно досие и всеки един казус. Колегите са вложили усилие, потрудили са се, трябва да им се доверим. Твърде много са темите, които имаме да обсъждаме. Ако има случай, който е несъмнен, според мен трябва просто да приемем решението и да се обединим около него, което ни се предлага от колегите. sono molto persuasive le argomentazioni dell'onorevole Martinez Martinez. Председателката, господин Мартинес, е, имате много ясни и убедителни аргументи, които току-що ни изложихте. Наистина, е, ако има вече е, редица колеги, които желаят е, да приключим петицията и да се присъединим към становището на комисията, което ясно ограничава нашите правомощия, така или иначе по петицията, аз лично мисля, че документите, с които разполагаме, особено факта, че съвсем късно пристига предложението. Разбира се, госпожа Окен би желала да изиска допълнително време предвид спешността на внасянето на петицията. Разбирам и това, но аз трябва да проверя документите си. Може би е добре да предложим 1392 от 2011 година. Разполагаме с всички факти и мисля, че мнозинството от колегите, които са тук, са съгласни, че няма смисъл да продължаваме да работим по тази петиция повече, можем да я е, закрием, но може би останалите две можем да оставим открити, за да продължи работата по тях, защото отговора на комисията дойде твърде късто. Едното беше наистина в края на август, август месец предоставен е отговора, така че не можахме да ви предоставим информацията. Госпожа Окен, искам само да кажа, че в бъдеще, е, да, ако следваме е, предложеното от е, колегата Мартинес, просто да вярваме на колегите е нещо, което е, някакси ще ни доведе до лош край. Е, е, в никакъв случай не искам да кажа, че нямам доверие е, с колегите си. Просто бих желала да имаме възможност да продължаваме проучванията, да съберем цялата информация, всички данни, които бихме могли. Нека да работим в една е, благоприятна атмосфера с тази цел. В никакъв случай не искам да кажа, че става въпрос за недоверие. Аз също имам своите мрежи, които бих могла да използвам, за да събера информацията. Благодаря председателката, благодаря госпожа Окен. Но, предложението ми не се основава единствено на аргумента на господин Мартинес за е, доверието. А аз се позовавам на факта, че вече повечето от колеги в комисията ни считат, че тази петиция следва да бъде закрита. И за това направих това предложение, не просто защото сляпо вярвам на колегите. Е, следващия колега. Благодаря. Един въпрос имам. Може би не съм разбрал правилно но, но допускам, че 1266 следва да бъде е, прекратена. Това е петицията според мен, е, която би трябвало да приключим, защото по нея говорим. Съгласни сме, нали? That's right. Председателката, прав сте. остава 394 и 1392. Благодаря. Вие оповестихте, че ще закрием тази петиция. Но искам да кажа и следното. Холандското правителство също посочва, че техни експерти, учени са направили нужните изследвания и заключенията им са, че косатката следва да остане в зоологическата градина, в делфинариума, а не да бъде пусната в открито море. Това искам да подчертая. Благодаря ви. Председателката, благодаря много. Така, приключваме 1266 от 2011 година, като остават открити другите две петиции, които са в точка 9. И сега се обръщам към госпожа Аюсо. Дали бихте могли да ни предоставите и копия от проучването, защото ще ни бъде много полезно за бъдещите ни дебати. Благодаря. Сега преминаваме към точка 10, петиция 7555 от 2010 година, внесена от господин Тони Лоус от името на приятели на Ирландската околна среда. Господин Андрю Джаксън ще представи петицията. Имате 5 минути, господине. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Ще говорим за добиването на тор в Ирландия. Ние сме тук, за да ви актуализираме за последните събития. За първ път се обърнахме към комисията по петиция през ноември миналата година. Тогава депутат Аукен ви описа този случай като един от най-лошите случаи за увреждане на околната среда, който някога вашата комисия разглеждала. Искам да кажа, че нашата петиция обхваща два основни проблема. Първо, добива на търв в провлажнените тресавища, специалните защитени е, зони, извинете, територии по Натура 2000. Тук виждате един пример за изрязване на торф и това изрязване е, се прави в момента единствено и само чрез машини. Вие виждате, че това се прави чрез екскаватори и други механизирани средства. И торфа след това изсъхва и се използва като гориво. Това е сезонна дейност и това изкопаване се извършва през пролета и лятото. Вторият отделен проблем е добива на торф от големи предприятия извън териториите по Натура 2000. Е, използва се торфа за градинарство като гориво. Има три електроцентрали в Ирландия, които използват торфа като гориво. И също така торфът се използва като гориво за отопление на жилищата. През 1999 година Съдът на европейските общности постанови, че Ирландия не е провела нито една оценка на въздействие на околната среда при изрязването на торфа и че не са издавали разрешителни за тази дейност в съответствие с директивата за ОВОз. Става дума обаче за това, че не само ирландски предприятия действат. Има също така една немска фирма, една датска фирма също така се занимава с тази дейност. Така че това са двата проблема. Първото, за което ще говоря, е ролята на Европейската комисия, що се отнася до жалбата по Натура 2000. През февруари 1999 година ирландското правителство едностранно обяви 10 годишна дерогация или изключение, за да продължи добива на торф за използвана торфа като гориво за отопление на жилища. Това е нарушение на директивата по време на този 10-годишен период на тъй нареченото изключение. Ирландското правителство докладва връзка с спазването на Конвенцията за биоразнообразие, че една трета от провлажнените тресавища са били разрушени – Тоест, приоритетни местообитания са били заличени от лицето на Земята. Задава се въпроса, кога комисият нещо се направи, защото случаят е абсолютно ясен, просто тук няма какво да се говори. Така че единият от проблемите, поставени в нашата петиция, беше дали няма някак някаква политическа договорка между ирландското правителство и Европейската комисия. В официалния си писмен договор, Европейската комисия през юни 2011 година посочи, че тя отхвърля всяки, об, всякакви обвинения, свързани с неправомерни действия, отнасящи се до добива на ток и нарушаването на европейското законодателство. И през март тази година един от ресорните министри по това време направи изявление пред Ирландския парламент и той каза, че никога не се е искало 10 годишно изключение от европейските институции, защото никога нямаше да получим такова разрешение за подобни изключения. Европейският съюз заяви, че няма да позволи официално изключение, каза министъра, но няма да ни пречи да имаме такъв 10 годишен период. И това е много сериозно, защото това е официален писмен отговор на Европейската комисия, която отричаше каквото и да било политическа намеса, докато бивши ирландски министр официално заяви, че е имало подобен случай. От януари до юни Ирландия ще бъде председател на Европейския съвет, на съвета на Европейския съюз и тогава едва ли можем да очакваме, че този проблем ще бъде решен предвид тези обстоятелства. Основната причина да сме тук е да ви съобщим за резултатите на снимките от самолет, които извършихме. Ние снимахме много подробно и обширно това как са били разрушени чрез използване на механизирани средства 23 от общо 53 приоритетни местообитания, които са превръщнени тресавища. И не е имало никаква реакция от страна на компетентните органи. Сега повторят ни въпрос – ако се обърнем към ирландските компетентни органи, те ще ви говорят за системи за обещетяване и преместване, но независимо от всички тези мерки, Европейската комисия и ирландското правителство не правиха нищо да защитят тези 23 защитени територии, 23 приоритетни местообитания. Следващият въпрос е защо комисията не е започнал никакви междинни мерки, например забрана през 2012 година, въпреки че комисията отправи такова предупреждение, че ще предприема подобни мерки през 2012 година, ако дейността продължи. А дейността продължава и нашите снимки потвърждават това. Ако ми позволите, аз бих искал да покажа някои снимки без коментар, така че да може да ги видите. И също така има още нещо, за което искам да съобщя. Това е, че има торфени находища извън Натура 2000 и там продължава добива на торф от големи предприятия, които действат без увоз и без надлежно разрешително. Само една фирма, която е с държавно участие, извлича 3 милиона тона годишно. И затова задам въпроса. Кога тази дейност ще започне да отговаря на законодателство на Европейския съюз? Става дума за елементарни неща, като увоз и разрешителни за дейност. Вие тук виждате едно тресавище, и това е снимка, която направихме по време на нашите снимки. Това не е обект по Натура 2000. Ние се опасяваме, че ще го постигне същото положение, същата съдба, каквато постигна и защитените местообитания. Благодаря ви. Give... Сега ще дам думата на господин Рали. Орали който представлява ирландските компетентни органи. Той ни представи становището си в писмена форма. Thank you. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за възможността да се изкажа пред вашата комисия днес във връзка с защитата на проглашените тресавища и специалните защитени територии. Бих искал да кажа, че споделям загрижеността на вносителят на петицията и на тази комисия. Тя е проявил своята загриженост и в миналото. Ирландските компетентни органи споделят тази загриженост, както и ирландското правителство. Аз имам малко време, но бих искал накратко да запозная вашата комисия с сегашна ситуация и са мерките, които са били предприяти през последните години и особено откакто новото правителство започна да работи през март 2011 година. Намаляването на нарязването на торф от тресавищата е много сериозен проблем. Необходимо е да се четат изискванията на европейското законодателство и да се запазят тресавищата от една страна и да се отговори на интересите, легитимните интереси на хиляди граждани, които са притежатели на тези треса. Вижте ли разчита на тях като източник на гориво? В продължение на много години торфът е много важна част от енергийния баланс на Ирландия. Той предоставя възможности за гориво в селските местности. Като цяло през последните години обикновено много семейства наемаха хора с специални механизирани средства да извличат торфа. Има много отдавнашни социални традиции, свързани с нарязването и използване на торф в Ирландия. нарязването, добива на торфа е традиционен поминък за много селски жители. Правото да се използва тресавището или правото на собствен върху него е също така много важен економически аспект. Практически тези територии не могат да се използва никаква друга економическа дейност, само за добив на торф. И е, разбира се, тук трябва да се отчитат и изискванията на директивата за местообитанията. Хидрологичното функциониране на провлажените тресавища означава, че не може непрекъснато да се лича торф от тях и тази дейност не може да продължава без да се увреждат съображението за опазване на околната среда. Оттам извода, че трябва да се прекрати добива на ток, за да могат да бъдат запазени тези защитени територии, защитени по директивата за местообитанията. Но това също означава, че трябва да помислим за това как да отговорим и на интересите на тези, които извличат ток като економическа дейност. Между 1997 и 2002 години Ирландия определи 53 провлажнени тресавища като специални защитени територии. Първоначалните мерки по опазване, предприяти от тогавашното правителство, включваха и незабавна забрана на промишлен добив на торф което се разглеждаше като основна заплаха за тези територии. Правата за добив на торф основно бяха придобити от държавата. Държавните предприятия също така прехвърлиха собствеността си върху големи територии на земя на съответното ресорно министерство. Тогава, по това време, нарязването на тор за домашни цели не се разглеждаше като сериозен проблем в околната среда. Предвид традициите, предвид економическото и обществено въздействие на незабавното прекратяване на добива на тор, през 1999 година тогавашният министр позволи физическите лица да продължат добиват торф за период от 10 години при определени ограничения. Това не беше позволено от Европейската комисия и целта беше да се даде на тези лица един преходен период, така че да намерят други източници за снабдяване с гориво. Същевременно с това правителството въведе една доброволна схема за обещетяване или се даваха права за управляване и използване на тресавища или пък се предлагаха парични обещетения. Държавата придоби 7000 акра от такива тресавища и те всичките са защитени територии. През май 2010 година тогавашното правителство потвърди, че всичките 53 защитени територии ще бъдат предмет на забрана за добив на тов по какъвто и било начин. През януари 2011 година Европейската комисия изпрати официално ведомително писмо до Ирландия във връзка с продължаването на дейностите по нарязване на торф. През март 2011 година новото правителство предприе мерки по прекратяване на добива на торф. Първо, то се ангажира с обещетяване на онези, които са пострадали от забраната. И правителството изплати 23 000 евро обещетение за онези, които трябваше да спредобива на ТОВ на защитените територии по Натур 2000. Второ, правителството възприе подход за преместване на лица, които добиват тов като альтернатива на паричното обещетение. Те получиха право да добиват ТОВ на незащитени по Натура 2000 територии. Трето правителството даде специален съвет, който включваше всички заинтересовани страни и този съвет се занимава с разработване по-специално на политическа основа за бъдещето управление на торфаните находища в Ирландия. Този съвет също се занимава с дългосрочното управление, възстановяване, опазване и управление на тези торфани находища. От април 2011 година компетентните ирландски органи се обърнаха към над 6000 души, които имаха интерес и към 53 специални територии и тези хора бяха официално информирани за това, че те не могат повече да се занимават на тях и им бяха предложени компенсации. Министерството изчислява, че в рамките на тези 53 защитени територии има поне 1540 активни торфени находища. До този момент 2300 заявки за обещетяване или преместване са били получени от Министерството. Вече са извършени първоначалните плащания на обещетения – като цяло 2 милиона евро са били изплатени като обещетения само тази година. Значителен напредък също така е постигнат при постигане на дългосрочни решения за преместване или по-скоро за даване на права на добив на торф на незащитени територии вече са решени много практически и правни проблеми. В момента се водят преговори с представителите на много от ресавищата, които се намират на защитени територии. През последните 18 месеца работихме много усърдно. Благодарение на дейността на представителите на лицата, които добиват тор, беше постигнат напредък в намиране решения, които биха позволи Ирландия да отговори на своите задължения по директивата за местообитанията, а също така да отговори на легитимните интереси на хората, които разчитат на торфа като източник на поминък или гориво. Също така във Върховния съд на Ирландия бяха изслушани жалби на онези, които са били засегнати от решенията. Има предложение да се продължи доби в ограничени количества на защитени територии, обаче ще бъде извършена и дейност, която да компенсира добива на ток на тези защитени територии. Също така съдът препоръча да бъде изготвен национален план по специалните защитени територии, най-вече проблъжнените тресавища. Това предложение беше обсъдено от ирландския министр за околната среда и комисар Поточник. Предложения план се съдържа в документ, който аз вече съм предоставил на вашата комисия. Този план за управление на специално защитени територии, най-вече тресавищата, ще даде възможност да бъде формулиран стратегическия подход на Ирландия за опазване и възстановяване на тези територии, а също така всички заинтересовани страни да са наясно с това как техните интереси ще бъдат защитени. Подготвянето на плана включва механизъм, който ще предвижда и по-нататъчни дейности по ограничаване на вредите и възстановяване на нанесените на околната среда щети. Предвиждат също така и механизми за обещетение на засегнати лица. Ако изобщо някаква увреждаща дейност се извършва, за това ще трябва изричното съгласие на Европейската комисия. Правителството основно се стреми да намери баланс между интересите на всички заинтересовани страни и съображенията за опазване на околната среда. Разбира се, ние ще преследваме всички случаи на незаконно нарязана тор. Извършваме въздушни и наземни проверки. Само тази година 70 такива полет са били извършени от въоръжените въздушни сили на Ирландия. Също така разгърнахме полицейски сили на онези обекти, които са най-застрашени. И искам да подчертая, че голямо мнозинство на лицата, които добиват тор, се занимава с тази дейност абсолютно легално и спазват законодателството. Полицията на Ирландия в момента е започнала наказателно-правни разследвания във връзка с незаконната дейност на тресарищата. Също така бяха изпратени специални доклади на Министерството на земеделието, за да се приложат санкции. Много е жалко, че има хора, които нарушават законодателството, но ирландското правителство смята, че трябва да бъдат защитени легитимните интереси на лицата, които разчитат на торфа и разбира се, трябва също така да бъде защитавана околната среда. Ирландското правителство поддържа тесни контакти с Европейската комисия. Ние признаваме и благодарни на помощта, която получаваме от Европейската комисия. И разбира се, ние цяло съзнаваме ролята на комисията при гарантиране на изпълнението на европейското законодателство във всички държави членки. Благодаря на парламентарната комисия по петиция още веднъж за възможността да се изкаже пред нея. Много ви благодаря, господин Орайли. Говорихме с секретарията за този документ. Всъщност ни го получихме през септември, съвсем скоро. И преди да дам думата на колегите, искам да дам думата на представителя на Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Първо, позволете ми да кажа, че сред над 500-те наказателни процедури, с които се занимава моя отдел, това е един от най-тежките случаи. Това е един от най-сложните случаи поради деликатния характер на целият този спорен въпрос. Ако трябва да отидете някъде и да се срещнете с конкретни хора, това е точно този случай. Ние слушахме изложението, но не искам да създам впечатление за това, че става дума за големи, гадни немски фирми, които съсипат ирландската околна среда. Става дума за хора, които добиват торф и разчитат на него. Много е сложно в този случай да се гарантира надлежното изпълнение на европейското законодателство на място. И това е основният проблем. Това не е единствения проблем, но проблемът е, че след избирането на новото правителство трябва да се спре нарязването, което е основният проблем, но ние не разглеждаме само това. Комисията иска да се възстановят нанесените щети на околната среда. Комисията иска да има надлежно управление на тези тресавища в бъдеще и да се извърши надлежната оценка на въздействие на околната среда, когато става дума за специалните защитени територии по Натура 2000 основното желание на комисията е да има надлежно изпълнение на законодателството на място. И разбира се, ние не можем само да кажем, вие, ирландци, спирайте да правите това, защото 2000 души ще отидат в затвора. Това нито е реалистично, нито е нещо, към което се стремим. Затова стратегията на ирландското правителство според нас е много добра. Т.е. предлагат се стимули на хората да спазват законодателството доброволно. Ние знаем, че това няма да стане за една година, но поне ние виждаме, че се върви в правилната посока. От чисто правна гледна точка, ние не смятаме, че обръщането към съда ще подпомогне ситуацията, защото ирландското правителство ще може да покаже, че полага огромни усилия да гарантира изпълнението на законодателството на място. Не знам колко държави членки използват военно-въздушните сили и техните самолети, за да наблюдават каква е ситуацията. При това става дума за опазване на околната среда. Да, имаше провокации, по този начин ще се изразя, но не можем да поискаме от ирландското правителство да гарантира по-ефективно и по-надлежно изпълнение на законодателството, колкото то прави сега, в момента. Дори ако предположим, че има един такъв сценарий, че ние се обръщаме към съда в Люксембург и получаваме решение на съда, и какво тогава? Ние не можем да приложим междинни мерки, защото просто те нямат никакъв смисъл. Ние смятаме, че възприятието от ирландското правителство подход е добър, аз мисля, че в момента се прави много повече и много по-добре, отколкото когато и да било преди. За това, както господин Бощинар, госпожа Окен често казват, трябва да има диалог. Не може да се реши този проблем, ако няма диалог, ако няма комуникация между всички заинтересовани страни. А да, разбира се, ситуацията е сложна. Всяка една страна трябва да засегната страна, заинтересована страна трябва да свърши своята работа, но има диалог. Разбира се, все още сме далеч от успешния край. Имаше грешки, имаше пропуски в изпълнението на законодателството. Ние посочвахме тези грешки на правителството и ние също така искаме да видим, че се управляват тези територии, че се възстановява околната среда в тях. Ние изобщо не се притесняваме от това, че ирландското председателство ще бъде в неудобно положение. По време на полското председателство ние започнахме наказателна процедура срещу Польша и Полша, беше глобена. Но ние смятаме, че трябва ответните ни мерки да бъдат съразмерни на това, което се прави. И ние смятаме, че това, което ирландското правителство прави, е добро. Разбира се, ако има някакви големи пропуски, ние ще се обърнем към съда, но на този етап, когато се води диалог, когато се предприемат мерки, ние смятаме, че Ирландия прави максимално възможното. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря на представителя на комисията. И сега, преди да дам думата на другите колеги, мисля, че трябва да отчетем казаното от комисията, именно, че много е важно да знаем какво точно става на място. И на заседанието на координаторите също трябва да помним за това, когато обсъждаме къде ще ще отидем, в кои страни ще посетим, например, предвижда се посещение в Галиция, в Испания, наистина е добре да посетим важните обекти, които комисията смята, че е добре да видим, да видим какво става там. Мисля, че наистина е много важно да имаме ясна представа за това какво става реално на място. Така че изобщо тук коя страна е председател на съвета няма никакво значение. Ние в Комисията по петициите се занимаваме с конкретни петиции. Сега госпожа Олкина има думата. Благодаря ви. И госпожа Харкин поиска думата. Извинете. Извинете. Може би... Може би аз иска да кажа Харкин, но така съм го произнесла, че вие го чухте като Алкен. Извинете, госпожа Хакин първа беше, която поиска думата. И след нея вече ще ви дам думата и на вас, госпожа Алкен. Госпожа Хакин. Аз чух преводачите на английски също да казват Аукен, така че всичко е наред. Първо искам да благодаря на Европейската комисия за отговора. Мисля, че това показва, че комисията е сериозно ангажирана с този проблем. И комисията е права, ние имаме нужда от диалог. Трябва да работим с хората, за да можем да опазим тези тресавища, да могат те да бъдат управлявани. И наистина управлението вече се извършва и то ще позволи да запазим поне част от тези тресавища. Но ако видим по-подробно какво се предлага в плана за управление, видим, че е необходимо да се възстановят и управлява тези територии, необходимо да се изплащат обещатения, необходимо да се работи с тези хора. Да, били са направени грешки и всеки ще съгласи с това. След малко ще се върна към предположенията за политическа намеса, но така или иначе наистина били са направени грешки, но трябва също да се признае, че е бил постигнат и реален напредък. Познавам много хора, не само които работят в съвета по добива на торф или по-скоро торфените находища – има стотици, стотици семейства, които добиват от поколения торф. И трябва със всяко едно от тези семейства да се говори отделно, да се говори индивидуално. Вчера говорих с двама мои колеги от Ирландия. Те ми казаха, че те работят с две групи такива семейства, които добиват торф в две различни тресавища, И това всичко са малки парченца от мозайката. Има много хора, като се започне от Върховния съд и съдията във Върховния съд до политици, има и различни организации и има много хора, които се стремят да се реши този проблем. И както казах, трябва да се работи на индивидуална основа. Ние често говорим в този парламент за дефицит от демокрация и отделните хора ще смятат, че има такъв дефицит, ако те не видят, че се проявява към тях индивидуален интерес. Така че предложението, което виждаме, е предвижда преместване, обещетения и също така се предвижда ограничен брой от ресавища, където ще може да се продължи да обива на то в ограничени мащаби. И наистина трябва да се намери решение. И още две неща и спирам. Е, петиционера говореше за междинни мерки. Доколкото аз знам, това ще означава глобяване на правителството без да има съдебно дело. Според мен това ще бъде най-вредно и най-много ще разгорещи страстите ненужно, защото правителството наистина извършва дейност. Между другото, аз изобщо не съм поддръжник или не съм член на сегашното правителство, така че говоря като абсолютно независим човек. И последно. Вносителите на петицията казаха, че може да има политическа договорка и те изразиха своята загриженост за това. те казаха, че може да има политическа договорка. Те подозират, че може да има друга политическа договорка, свързана с ирландското председателство. Аз смятам, че подобни намеци и подобни изказвания няма място в тази комисия и не бих искал повече да чувам подобни неща. Искам да помоля Европейската комисия, тъй като представител и постави въпроса за добива на торф извън защитените територии, и не се извършва ОВОС. Искам да помоля Европейската комисия да отговори сега или в бъдеще на този въпрос, защото става дума за добив на торф в голям мащаб. И дали комисията смята, че трябва да се извършва ОВОС според директивата. Аз лично не знам дали това е така или не. Искам да помоля Европейската комисия да ми отговори. Но още веднъж искам да благодаря на Европейската комисия за това как тя подходи към това много сложно досие по един много деликатен и разумен начин – и мисля, че този начин ни дава много добра възможност да защитим тези тресавища, като същевременно работим и с хората. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Харкин. Сега госпожа Алкин има думата. Благодаря ви. Надявам се, че не съм жесток човек, защото не слушам всички производители но същото въжи и за рибарите. Ние знаем, че в скоро време рибните запаси ще бъдат изтощени и на мен ми се иска да плача от това, защото аз познавам много семейства, които страдат от това. Аз самата съм израсла в селска среда, познавам много селскостопански производители. Това, което аз знам със сигурност, че ако само имате доброволни схеми, доброволни споразумения, нищо няма да се случи абсолютно нищо няма да се случи. В моята страна, в Дания, съм го видяла това. Сега нашата страна се превръща в зелена и жълта пустиня заради тези доброволни споразумения с стопанските производители. Те водят до катастрофа тези споразумения. Това се случва и в други страни. Какво ще кажем на унези, които се занимават с добив на кито в Генерландия, в Канада? Това са все тежко бедни и нещастни хора. Те цял живот са занимавали с това. Това е бил поминък техен от поколения наред. И техните смисъл няма да могат да оцелеят, ако се забрани лова на китове. Това е също очевидно. Но трябва да мислим по-широко. И трябва също така да спазваме собствените ни закони. И се чувствам доста неудобно, че обвинявате много хора, включително и мен, че с тези хора са нещастни, че не се отнасяте със съчувствие към нещастните, бедните хора, че вие сте коровосърдечни всички. Ирландия не е най-бедната страна в света. В край на краищата не можем да сравняваме Ирландия и Румъния, например. Мисля, че трябва да сме малко по-твърди. Аз съм леко изненада, най-меко казано, че комисията казва, вие говорихте за индивидуалната работа, индивидуалните контакти. Ние всички знаем, че закона трябва да бъде прилаган. Какво искате да кажа? Трябва законодателството да се прилага след като установяваме индивидуални контакти. Е, при всеки закон ли ще постъпваме така? И, както ви казах, доброволните схеми не водят до нищо. Да, и слушах вашето изложение. Смятам, че става дума за нещо много важно, когато говорим за тези тресавища. И това са много ценни територии. И тези тресавища изчезват. Не можем да бъдем само сантиментални. Да, аз разбирам чувствата. Но мисля, че ако бъдем толкова сантиментални, то просто цялата ни работа ще бъде абсолютно празна. Също въжи и за рибарите. Е, непрекъснато се водят спорове в комисията по рибно Непрекъснато се водят тези спорове. Е, всички говорят за това как трябва да помислим за горките рибари, но какво ще правят рибарите, ако цялата риба бъде изловена от същите тези рибари? И така, за момента не можем да кажем, че ситуацията е окей. Okay. Тя не е окей, okay. тя не е добре. И не можем да кажем, ами вижте, ние не можем да го направим а сега. В края на краищата има общински органи на управление, има национални органи на управление, ние те ще се занимават с това, не ние. Ние се занимаваме с компетентните органи, с петиционерите и с Европейската комисия. Да, много искам да, да отида отново в Ирландия, да карам там колело, да отида там с цялото ми семейство. Много обичам Ирландия. Но но ние ще бъдем в много трудна ситуация, ако отидем в Ирландия, защото ние ще започнем по този начин да се намесваме в изпълнението на националното законодателство. Представете си е, какво трябва да правим. Аз мисля, че това, което трябва да правим е да изслушаме вносителите, да изслушаме компетентните органи на съответната държава членка, да изслушаме Европейската комисия. Но мисля, че всякакви доброволни схеми и споразумения са погрешен подход. И това го знам от опита си в Дания. Околната среда в Дания водите са замърсени, просто защото беше взето решение, че всичко трябва да бъде доброволно. Благодаря ви. Благодаря ви. Заповядайте, имате думата вие. Благодаря, добър ден на всички. Добре дошли на вносителите на петицията. Искам да кажа, че аз съм свързана с лейбористската партия в Ирландия, която е една от управляващите партии. Ситуацията в Ирландия е много сложна, защото много хора трябваше да спрат дейността, която за тях е единствен поминък и традиционен поминък. Обаче времената са променили и изцяло подкрепен правителството, което се стреми да запази уникалните местообитания в Ирландия, включително и провлажнените тресавища лицата, които са засегнати от предприемните мерки в продължение на 15 години ще получават парични обещетения и те също така могат да помолят да им бъде разрешено да добиват торф от незащитени територии. Разбирам също така, че и предприятията са готови да сътрудничат с правителството. Ирландското управление по опазване на защитените територии в много трудна ситуация, тъй като правителството трябва да задели повече средства, за да осигури управление. Това също е свързано с използването на полицията и спирането на тракторите и екскаваторите. Нека да не забравяме, че това е много печеливша економическа дейност за големите предприятия. Правителството има нужда не само от повече пари, но от повече време, за да може наистина да интензифицира усилията си по изпълнението на съответните директиви. Благодаря ви. Не знам дали Европейската комисия отново иска да отговори, преди да дадем думата отново на вносителите на петицията и имаме само 20 минути за следващата петиция, затова ви моля да сте кратки. Дали бихте искали да отговорите на въпросите, поставени от моите колеги? Ако да, имате думата. И след това, ако иска някой да отговори, също ще има възможност. Две минути за комисията, една минута за вносителите на петицията и приключваме. Една минута, извинете, за депутатите и после вносителите на петицията. Благодаря ви господин председател. Да, необходимо да се извърши ОВОз и това е част от това, с което ние се занимаваме във връзка с тресавищата и това беше част от наказателната процедура, която започнахме в Съда на Европейските общности срещу Ирландия през 2010 година. За малките рибари, мисля, че това, което е важно тук, е да се осигури альтернатива на гражданите – но разбира се, те трябва да знаят, че трябва да спазват законодателството. Законът е закон, той трябва да се спазва и да се изпълнява. Но е по-лесно да се изпълнява законодателството, ако хората имат и стимули да спазват законодателството. Повечето от хора в подобна ситуация биха съгласили да спазват законодателството, ако получат стимули. И има, разбира се, много малък брой от хора, които винаги ще нарушават закона – така че става дума за една стратегия за изпълнението на законодателството. И ако се върнем към въпроса за Рибери, това, което е важно, е да има диалог, да има комуникация. Хората трябва да имат надежда, трябва да се разговаря с хората. Госпожа Харкин, за една минута. И госпожа Окен има думата за една минута. Госпожо Харкен, благодаря отново много кратко. Искам да кажа на колегата госпожа Окен, не става дума за доброволни схеми, става дума за законодателство и това законодателство се изпълнява, включително и националното законодателство на Ирландия. Ирландското правителство каза, че има планове за проверка на обектите. Полицията е ангажирана, но Става дума за управление на една много сложна ситуация. Мисля, че ви може да си представите колко е сложна и колко деликатна тази ситуация. И тази ситуация е под контрол. Не става дума за доброволни схеми, става дума за изпълнение на закон. Но не можем да тъпчем хората с бутуши, както някой предлага. Наистина и тези схеми наистина показва, че са ефективни. Наистина сме постигнали още 100%, но се движим в правилната посока. Ако не работите с хора, след 10 години в същата тази комисия ще се чудим дали изобщо има някакви тресавища останали в Европа. И това е общата картина на цялата тази ситуация. Благодаря ви, госпожа Хакен. Сега госпожа Окен има думата. Изцяло съм съгласна трябва да се работи с хората, но това не е нашата задача. Това е задачата на ирландското правителство, а не наша. Спомням се, когато подготвях своя доклад за Испания и аз извърших посещение за основа на фактите и го направих на собствени разноски. И хората там се стремяха да постигнат енергийна ефективност. Но ние трябва да мислим какво трябва да направят компетентните органи. Те трябва да бъдат новаторски, те трябва да предлагат решения, не ние. И за това искам да подчертая, че нещата започват да нарастват все повече и затова се притеснява. Дали не трябва да сме по-твърди в нашата позиция, а ирландските компетентни органи, ирландското правителство, разбира се, вършат много работа, но все пак тяхната дейност не е само да предоставят альтернативи. Ние просто не можем да се занимаваме с това, с което трябва да се занимава ирландското правителство. Благодаря ви. Благодаря ви, Макарът. И три минути за вносителят на петицията. Благодаря ви. Осъзнавам, че времето е ограничено. Искам да отговоря само на много малък брой въпроси. Смятам, че реакцията на ирландските компетентни органи във връзка с незаконното 10-годишно изключение е защо не е било санкционирано това изключение от Европейската комисия? Комисията не е разрешила такова 10-годишно изключение. И това се вписва в казаното от бивши ирландски министр, защото той каза, ние не получихме нищо в писмена форма от Европейската комисия, но Европейската комисия каза, че няма да предприема наказателни процедури срещу Ирландия по време на този 10, годишен период. И комисията изобщо не отговори на този въпрос. Така че въпросът остава без отговор. И това е свързано с това, което каза госпожа Харкин – тя каза, че обвиненията в политическа намеса нямат място тук. Бих искала да кажа, че тук няма обвинения в политическа намеса. Ние просто посочваме, че един бивш министр направи изявление, че е имало договорено с Европейската комисия. Европейската комисия каза, че няма да изисква изпълнение на европейското законодателство в продължение на 10 години. Ние задаваме въпроса как това отговаря на ролята на комисията като пазител на договорите. И честно казано, Аз мисля, че ако един гражданин не може да отиде в Европейския парламент и да постави въпроси, които са от обществен интерес, тогава къде и как може един европейски гражданин да постави подобни въпроси? Ние сме съгласни с госпожа Харкин. Ние не сме за това с тежка, с желязна ръка да се налага законодателството и че санкциите, наказанията могат да доведат до негативни последици, но трябва да има реални методи за гарантиране изпълнението на законодателството. Едно от нещата, към които сме призовавали и вече то е включено в ирландското законодателство, беше за конфискация на машините, които се използват за незаконен добив на торф и правителството вече го е включило това в законодателство. И това също до някъде помогна на решаването на проблем. И ние не казахме, че ние подозираме, че вече има договорност за 2013 година. Ние казахме само, че може би ще спускаме същите проблеми през 2013 година по време на ирландското председателство. Искаме да се следи внимателно ситуацията, за да се гарантира реалното изпълнение на европейското законодателство. Председателя, благодаря на всички. Приключваме с тази петиция. Тя остава отворена. Имаше въпроса е дали да се направи посещение, за да се запознаят депутатите с ситуацията на място. Това ще обсъдят координаторите. Преминаваме към 11-та точка от дневния ред. Става дума за 14 е, моряци, които са обявени за безследно изчезнали е, в България и за последвалите спасителни операции. Петицията е внесена от български гражданин и е, обвин... в нея се обвиняват българските власти в нехайство, проявено от страната. Господин Минчев присъства. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на комисията, тук съм с молба за политическа подкрепа. Първата ми петиция е за забавяне при разследване на едно престъпление. Втората ми петиция е свързана с отказа на българските власти да извършват да извършат необходимото разследване на изчезналите моряци. Имаме съдебно решение 10300 на българския съд, с което се отхвърля моето оплакване пред Европейския парламент от 2009 година 18, където се а, цитират член 2 и член 5 на а, директивата за а, морските а, спасителни операции. Второто решение, което се цитира е а, предварителното производство в София което не доведе до нищо. Става дума за съдебно решение номер 6 от юли 2010 година Става дума за изчезването на 14-те моряци. Имаме и искане от омбудсмана Пенчев, което остава без последствия. Друго обстоятелство е, че България подписва декларацията за изчез... безследно изчезналите от 2002 година, а ратификацията на конвенцията, която България е подписала през 2008 година, води до закъснения. България не е поискала помощ от институциите, които биха могли да подпомогнат издирването на изчезналите моряци. И накрая не знаем какво е станало, но българската съдебна власт, компетентните власти и българските политици непрекъснато повтарят, че моряците са изчезнали. Българските власти постоянно цитират а, нежеланието си да а, предприемат всякакъв вид и издирване а, на изчезналите моряци. Това е най- втория най-важен елемент в а, това диране. Държавата трябва да поиска помощ от друга държава, тогава, когато има нарушение на човешките права. Трябва да се мисли за въздействието на всички тези действия върху случаите, в които се извършва такова нарушение. Не става въпрос за това дали сътрудничеството е активно или пасивно и дали правителството е знало или е, възложило изпълнението на тези задачи. Става дума за нарушение на член е, 6 на е, споразумението за задълженията на държавата в случай на такива инциденти. За съжаление, Комисията по петициите отново поиска разяснение от българските компетентни и турските е, органи. Комисарят по човешките права не отговори на е, моите запитвания. Съветът на Европа е на светлинни години от случая Хера. Френският а, главен прокурор също отказа. Трябва да кажа, че няма европейска институция, която може да разследва престъпления, свързани с безследно изчезнали лица – не искаме да мислим, че военно-политическите авантюри са конкретната причина за това. Това са, може би, причините за безмислените обяснения, които получаваме. Уважаеми членове на комисията, Считаме, че вие сте в състояние да предприемете положителни действия. Вие сте най-висшата политическа инстанция в Европа. А, тук могат да бъдат защитени човешките права на европейските граждани а, и да бъдат наказани от тези, които активно ги нарушават. Тогава световната или европейската общност а, е длъжна да се намеси в случай на нарушение а, и не искаме, ние не искаме да бъдат поети политически ангажименти за България по отношение на България и Турция, а по-скоро да се помисли за връщането на тези отдавна изчезнали 14 моряци. Може да бъде създадена една група, която да разследва правните аспекти на случаят Хера и да излезе с решение. Най-после трябва да разберем каква е истината за този случай. Благодаря ви. Eh, благодаря много, господин Минчев. Джовани Мендела ще вземе думата от името на комисията. Благодаря, господин председател. Мисля, че в този случай ние сме изправени пред ограниченията на онова, което може да бъде постигнато в хода на разследването на даден инцидент по море и действията, които Европейския съюз би могъл да предприеме в този случай. В началото, когато беше подадена петицията и когато бяха установени фактите, се оказа, че през февруари 2004 година е имало един трагичен инцидент – кораб под камбоджански флаг е потънал в турските териториални води, близо до Босфора. Според подадената петиция, българските власти не са направили всичко необходимо. Според документа, който получихме, се успорва прилагането на директива 18 от 2009. Директивата 18-2009 задължава държавите членки да извършат разследване в случай на инцидент. Но директивата не може да задължи трети страни да окажат сътрудничество. В случая става дума за Турция, защото инцидентът е станал в турски е, води. Освен това, инцидентът е, е от 2004 година, тогава директивата все още не е съществувала, но това е един чисто правен аргумент, който ние не бихме е, използвали. По това време България също така не е и държава членка на Европейския съюз. Тоест, Петицията е изцяло извън приложното поле на европейското законодателство и не знаем как бихме могли да помогнем. Освен това, ние внимателно анализирахме отговора на българските институции, който е от май 2012 година и а, правната поръчка на а, прокуратурата от София. Освен това, и турските власти предоставиха съответната информация. Ние няма да коментираме и единия и другия източник на информацията, нито акта, правния акт на Софийската прокуратура. По стандартните процедури за разследване трябва да кажем обаче, че не можем да постигнем ясни резултати, защото винаги ще има инциденти, за които не можем да получим 100% надежна информация. Това е всичко, което мога да кажа, господин председател. Благодаря. Някой от колегите искали да вземе думата? Искам да кажа на вносителя, господин Минчев, че има възможност да отговори на представителя на комисията. Имате 3 минути. Благодаря. Отговорът на комисията е известен от 5 години насам. Разследването на този случай не беше възложено на компетентните органи. В България има само а, разследване в, при, за извършено престъпление, докато тук става дума а, за инцидент на море. И естествено, при а, такъв вид разследване, а, отговорът и резултатът ще бъде нула. Същото въжи и за Турция. Благодаря. Да, господин Минчев. Тук обаче има един проблем. Представителя на комисията казва, че това е извън приложното поле на законодателството, извън компетенцията. Е, ситуацията е сложна, но не може петицията да остане открита. Не зная как да процедираме тук. Ако искате да кажете нещо в заключение. Благодаря. Именно за това предлагам две възможности. Една политическа дискусия или създаването на една работна група, която да се занимае с правната и политическа страна на този случай, защото в България има а, сериозни противоречия по фактите. Благодаря, господин Минчев. За съжаление, не можем да създадем такава работна група в. А, Комисията по петициите. Ние не сме в състояние. Съжалявам, но ние не работим по този начин. Ще трябва да закрием процедурата по тази петиция. Ще изчакаме 5 минути за да започнем заседанието на координаторите. В това време ще се върне и председателя.